Shall we get started? Welcome again after the... Добре дошли след лятната вакансия. Убеден съм, че е била приятна за вас, така както бе и за мен. Заседанието ни ще бъде кратко тази сутрин. Нашата програма за гласуване обаче е доста наситена. Има ли някакви възражения по предложения дневен ред? Няма такива. Приемаме дневния ред. Одобрение на протокола от заседанията ни от 21 юни, 12 и 13 юли тази година. Както е обичайно, приемаме ги. Освен ако нямате някакви възражения и коментари по тези заседания. Съобщения. Нашето заседание се предава, както е обичайно. Разбира се, с изключение на заседанието на координаторите при закрити врата. До сега всичко, което получихме, вече е разпределено. Ако има проявен интерес и нека сега преминем по същество по темите от заседанието. Започваме с четвърта точка – модернизиране на обществените поръчки. Може би, бе, че си спомняте, че по време на последното заседание, поради натовария ни дневен ред, взехме решение – да прескочим разглеждането на проекто доклада на тази тема и да проведем обсъждането преди гласуването. Нашия докладчик е Кадер Ариф, който много любезно се съгласи с това разсрочване. Сега се връщаме към това досие и ще дам думата на господин Ариф. Колега, бонжур! Господин председател, уважаеми колеги, добър ден. Надявам се, че всички сте прекарали прекрасна отпуска. Въпросът за реформата на обществените поръчки е въпрос от основно значение за Европейския съюз. Този въпрос ще продължава да стои в сърцевината на дебата в рамките на парламента. Становището, което ви представям днес и което ще гласуваме малко по-късно, всъщност бих искал да гласуваме колкото се може по-бързо, защото колегата Колино ще трябва да си тръгне. Това становище приканва комисията да предприеме необходимите мерки, за да се възпрепятства нелоялната конкуренция на пазара за обществените поръчки спрямо третите страни. Основните европейски правила в това отношение са свързани с цените и по този начин нашите предприятия понякога като че ли са а, обезоръжени един вид в по-неблагоприятна позиция спрямо предприятията на трети държави, които се установяват в Европа. Това а, е не само лично мое мнение, но считам наистина, че е от наша отговорност да насърчим политиката на обществените политики, да насърчим трайното развитие в това отношение. Именно за това приканваме да се прибавят допълнителни критерии към този за цените в областта на обществените поръчки. Приканваме също така да се даде възможност да се улесни задачата на а, европейските предприятия, най-вече на малките и средни такива, когато сме в контекста на обществените поръчки. Разбира се, критерият за реципрочността също трябва да бъде в сърцевината на дискусиите, които ще проведе комисията. Не трябва Европейския съюз да бъде едностранно отворен към предприятията на трети държави. Трябва да се прилага принципа на реципрочност. Извинете. Именно поради тази причина ние приканваме комисията да създаде един ефективен постоянен инструментариум, който да постави акцента върху реципрочността. В случаите, в които имаме държави, които не насърчават в достатъчна степен економическите оператори. Трябва да ви кажа, че нещата съвсем не бяха простички, така че бих искал да благодаря на всичките си колеги, специално на господин Полиньо, за отличната работа, тъй като ние работихме по конструктивен начин и тази работа ще ни позволи да излезем с текст, който ще постави акцент върху приоритетите, които току-що ви представих, но и ще позволи е, това становище да бъде подкрепено от голямо мнозинство. Благодаря. Този досе включва измененията, които са 37 на брой. И сега давам думата на другите членове на комисията да вземат думата. комплимент. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Ариф за добре свършената работа и водихме един много сериозен, много градивен диалог. Е, имахме предложения, които не успяха да постигнат компромис. Четири по-специално относно рационализацията, упростяването, конкурентоспособността за различните договори. Въпросът за конкурентоспособността и за реципрочността са много важни въпроси. Господин Ариф вече ясно го каза. И има също така и друга тема, която ми е при сърце, а именно изключването на тези процедури представени в дадена държава членка, когато съдът е отсъдил а, за някакви нередности. Например, ние в Италия имаме разпоредби по тази, а, по тази точка, но при все това не е изключено да се допуснат нарушения. Така че целият диалог, който водихме, ни доведе до важни компромиси по тази важна тема. Благодаря. А сега господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за предложението в неговото становище. Тук има една много важна тема, свързана с международната а, търговия. И искам да се спра на два основни аспекта, които са включени в нашите изменения. Първо, целите на обществото и на предприятията – те могат да бъдат много важни в обществените поръчки и съответно трябва да бъдат съвместими с предложението на комисията. Разбира се, трябва да имаме правила, трябва да има ангажименти от двете страни и съответно да се спазват целите на стратегията 2020 и не трябва да забравяме настоящата много тежка и сложна ситуация и е, да помислим как Европейския съюз да напредва в подобен контекст. И искам също така да се спра на проучването, едно много важно проучване от е, различните научни служби на Европейския парламент, свързани първо с е, Лисабонския договор и също така и с условията, свързани с вътрешния пазар и по-специално с обществените поръчки. Препоръчвам на колегите да прочитат това проучване, защото именно там се вижда, че нашата комисия може наистина да се занимава качествено с този въпрос и да допринесе с един нов аспект, нова гледна точка. Например, относно споразуменията в рамките на СТО. И смятам, че като се имат предвид всичките аспекти на контекста, като се има предвид екологичната обстановка, ние трябва да видим как точно ще действа Европейския съюз в рамките на СТО и как ще изтъкнем тези аспекти. Не става въпрос само да насърчаваме економическата дейност, но да превърнем обществените поръчки в един инструмент за постигане на нашите европейски цели. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Комисията, може би. А, представител на комисията не е тук. В такъв случай връщаме се към докладчика, господин Риф. Euh, Уважаеми колеги, Почертах значението не само на работата, която вече бе съвършена, но и тази, която ни очаква, защото именно комисията ще трябва да продължи работата по въпроса. Но бих искал да се върна на нещо, което а, спомена господин Колиньо и което бе а, казано и от господин председателя. Дали не бихме могли да гласуваме малко по-рано по този доклад, за да може всички да присъстват, когато гласуваме по него. Благодаря. So Добре, да пристъпим към точка 5. Разширяване на приложното поле на разпоредбите на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на достаната търговия с текстилни изделия. Докладчика и е Жорж Сабин Коташ. И разглеждаме проекта на междинен доклад. Вече водихме дискусия по време на предишното заседание. Давам думата на докладчика, господин Коташ. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Разискваме тук един междинен доклад, който, поне според мен, е резултат от дискусията на послед... през последното ни заседание. Тогава водихме такава, ако си спомняте. И всички от вас засегнаха а, въпроса за, а, за детския труд. И според Лисабонския договор, аз тук предлагам този междинен доклад. Според мен той изразява много добре становищата на колегите а също така и становището на гражданското общество, а и на европейските износители. Първо искам да кажа, че приветствам инициативата за една силна позиция от Европейския, на Европейския съюз относно различните а, наблюдателски мисии в Узбекистан тъй като въпроса с детския труд е, е свързан, е всъщност една от основните теми във всички наши преговори и заседания с Узбекистан. Смятам, че има още какво да се направи. Първо, трябва да започнем да търсим някакво решение за този детски труд, да се регламентират поне часовете на работа. А, също така, трябва да говорим допълнително с правителството на Узбекистан, което най-вероятно ще стане в следващите ни мисии. Както вече казах и последния път, аз съм за един положителен подход, позитивен подход, с помощ от страна на Европейския съюз, съсредоточаване върху сълскостопанската реформа и намаляване на административната тежест. В Казахстан и също така до някъде в Таджикистан вече се постигна напредък по тези въпроси и а, производство на памук стана по-рентабилно за производителите. Така че, ако под, се подобри, за да се подобрят условията в Узбекистан, трябва да се инвестира повече и в машинна обработка. Смятам също така, че комисията трябва евентуално да предвиди едно разследване и също така временно замразяване на преференциите, докато не приключи мисията на Международната организация по труда там. И искам, господин председател, ако може да дадете думата на комисията, да ни кажат малко повече по този въпрос. Още нещо, на което искам да се спра, е, че този междинен доклад не е просто списък с нашите условия. Нека да сме наясно с това. Смятам, че имаме по-скоро едно изразяване на загриженост относно детските права. И накрая искам да поканя всички докладчици в сянка, както и колегите, които предложиха изменения или смятат да го правят, за да постигнем по-добри компромиси, да направят тези изменения до края на тази седмица, за да можем да ги разискваме на заседанието в Страсбург. Нека сега да ви припомня, че ние за първи път използваме тази процедура. 81 алинея 3. Тя предвижда възможност за парламента и за тази комисия в частност да подготви междинен доклад в хода на една процедура за одобрение на споразумение. Аз лично приветствам тази инициатива, защото тя дава възможност на парламента да не даде своето одобрение, това не означава, разбира се, отхвърляне, а една възможност да се заеме позиция и в конкретния случай докладчикът предлага другите институции и конкретно комисията също да излязат със своя позиция Предвид обвиненията отправени за използване на детски труд в задените с памук полет в Узбекистан. При едно от първите обсъждания на този въпрос слушахме и външни наблюдатели и имаше отправени покани и поканихме и посланника на Узбекистан по предложение на НП да присъства на заседание на тази комисия. Посланникът реши да не присъства на заседанието. Отново се свързахме с него, поканихме го на днешното заседание и отново той решава да не дойде. Така че ние можем да тълкуваме това действие както искаме. Продължаваме с обсъжданията и както предложи докладчика, най-напред ще дам думата на комисията. Представителя на комисията е Извинете ме, че трудно името не го произнесох добре. Благодаря, благодаря на господин Котъж за изготвения доклад. Споразумението, с което разполагаме, проистича от това, че бе подписано споразумение за сътрудничество с Узбекистан през 1999 година, но то изключва текстилната промишленост. Така че износът на текстилни изделия не са получават гаранции за същите а, тарифи. Узбекистан не е членка на Световната търговска организация и съответно може да увеличава а, своите налози. Затова предвиждаме възможност текстилните изделия да бъдат включени в споразумението за сътрудничество, като целта е да бъде постигната правна сигурност и равноправно отношение на внасянето от Узбекан стоки. Не се предвиждат някакви отстъпки или преференциално отношение. Комисията споделя загрижеността на комисията, така както бе изложено от докладчика, що се отнася до различна информация за използването на детски труд в помощните полета на Узбекистан. Ние смятаме, че е, промените ще бъдат възможни само чрез промяна на самото общество, провеждане на обсъждания за промяна на политиката, защита на правата на човека – ние е, разбираме какво цели предложението и че то ще отнеме време, тъй като е необходимо да бъде направена оценка на положението в Узбекистан, преди да вземем окончателно решение а, е, за съгласие и бихме искали с парламента да се разберем как да продължим и за в бъдеще да подобряваме отношенията с Узбекистан. Бих искал да уведомя парламента, че някои положителни стъпки вече бяха предприяти. На първо място Делегация на Европейския съюз се сформира в Ташкент и Шерже де Фера води разговори с ключови фигури в министерствата и административни органи, за да наблегне на това, че е необходимо да бъдат променени нещата във връзка с детския труд. На второ място, посланникът на Узбекистан в Европейския съюз се съгласи да се срещне с Генерална дирекция търговия, за да обсъждим, там, обсъдим темата. Освен това трябва да кажем, че УНИЦЕФ работи активно в Узбекистан и се умя да влезе във връзка с узбекистанските власти за подобряване на условията по събирането на реколтата тази година. След поредица затруднения, най-после узбекската страна проявява ангажираност по въпроса. Докладът, който бе представен, първоначалният доклад, напълно отговаря на политиката на комисията и ние одобряваме този доклад. Обаче, той отива отвъд това, което е съразмерно и практически приложимо. Тук искам да се спра на две точки. Първо, точка първа до шеста за ефективната търговия. Това би било трудно да се постигне от административна гледна точка и противоречи на Световната търговска организация. Също така ще бъде несъразмерно. Що се отнася до точка 1.8 за проведеното разследване, това е добре, но сегашното положение в Узбекистан е тежко, но така или иначе то не отговаря на условията за предприемане на конкретни действия, затова ние трябва да разчитаме и да наблегнем на показаната от узбекските власти готовност за сътрудничество. И вместо да налагаме санкции, да предлагаме окръжителни мерки. Това може да бъде направено чрез откриване на нови канали за обмен трябва да отправим съвършенно ясно послание на узбекските власти, за да допуснат те мисия от наблюдатели на Международната организация по труда и би трябвало внимателно да следим развитието на събирането на реколтата тази година и а, да а, предприемем мисия за разследване в случай, че липсват каквито и да било мерки от страна на властите там. Благодаря ви. Благодаря. И слушахме позицията и на комисията. Сега давам думата на колегите с дискусия. Колегата Аскай. Уважаеми колеги, за съжаление, лятната отпуска приключи. Сега трябва да влезем в климатизираните зали отново и да обсъдим и ситуацията в Узбекистан. Съгласен съм, извинете, съгласен съм с това, което каза докладчика. Необходимо е да има ясни изисквания от наша страна към Узбекистан. Но както спомена и комисията, така и аз считам, че трябва да бъдем реалистични, когато отправяме нашите изисквания. Тези изисквания трябва да бъдат изпълняеми, за да може да дадем един достъпен стимул за Узбекистан. И ако разгледаме този каталог от изисквания, аз считам, че отиваме малко далеч. Трябва да се запитаме как точно да вземем нещата в ръце с тази държава. И дилемата, пред която сме изправени е следната. Трябва ли да използваме търговските си отношения, за да се подобри ситуацията в Узбекистан? Аз бих се радвала, ако можем да постъпим по този начин. Разбира се, това от своя страна означава да се наложат някои изисквания. Тези изисквания обаче трябва да бъдат реалистични и изпълняеми. Трябва да бъдем пределно е, наясно, че ситуацията не може да се промени просто е така от днес за утре. Всички ние знаем, че всички споразумения могат да бъдат прекратени, ако узбекското правителство не върви в правилна посока. Не трябва обаче да поставяме летвата твърде високо. Трябва да предоставим ясни перспективи за узбекското правителство. Същото се отнасяше и за Туркменистан. Мисля, че на времето не използвахме тази процедура, но все пак постъпихме по правилния начин. Така че наистина трябва да внимаваме, за да изпратим правилен сигнал, както това се случи с Туркменистан. Ähnliche Richtung gehen könnten, also така че и с Узбекистан трябва да поступим по същия начин. Трябва да бъдем реалистични, когато поставяме изискванията. Не трябва да очакваме всички изисквания да бъдат изпълнени изведнъж и наведнъж. Просто трябва да изпратим и ясно послание и да видим, че узбекското правителство отговаря на нашите изисквания. Необходимо е да разгледаме всички аспекти в рамките на нашите дискусии и да бъдем реалисти. Обеден съм, че трябва да задаваме необходимите стимули, без да отправяме заплахи, защото според мен заплахите са излишни. Ако сравним ситуацията с другите държави в региона, например с Китай, Китай също е държава, която има проблеми с демокрацията, с принудителния труд, както и други проблеми. С Китай обаче ние постъпваме яче, не отправяме критики. Така че трябва да приложим този подход и с Узбекистан. Като че ли с недотам развитите държави ние сме много по-критични и строги. Необходимо е да се опитаме да променим ситуацията в Узбекистан, защото това ще бъде от полза на самото население. Благодаря. Е, Пол Мърфи. Благодаря. Пол Мърфи. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Е, съгласен съм с това, което казах също така и представителите на комисията. Да, опитваме се да окажем някакъв натиск а, над Узбекистан, особено след като вече има някакви проверени данни, както от наша страна, така и от страна на Международната организация по труда за детския труд. И мисля, че а, в случая текстилната индустрия трябва да бъде един от големите ни приоритети, защото виждате в случай в Узбекистан, там работят много деца и цифрите дадени в доклада, както и в много други документи, които сме получили, изглеждат невероятни, що се отнася до броя на децата, които участват в събирането на реколтата. Над 2 милиона деца, които не просто събират реколтата, но много често и те биват също така и прехвърлени на други места, т.е. налага се да, да пътуват, за да събират реколтата в цялата държава. И мисля, че трябва да се съсредоточим върху тези проблеми. Много пъти семействата на децата, които не работят, биват наказвани. Заради това имаме още какво да направим и а, имаме също и голям проблем с цялата текстилна промишленост, който е, е чисто екологичен. Например, намаляването на нивото на Ралско море заради обилното напояване на селскостопанските райони и на помощните полета. Изчезват видове риби, а, изчезват цели популации, хабитати. Така че има много области, които са пряко засегнати от този екологичен проблем. Те зависят от, примерно, от риболова или от други а, подобни. Така че, относно измененията, точка 1.4 реформа, свързана, една много специфично ориентирана реформа. Мисля, че имаме нужда от повече мотивация. Трябва да дадем повече мотивация на Узбекистан. Мисля, че това, което трябва да изградим е един синдикат, един независим синдикат в това отношение в Узбекистан, който да се занимава с въпросите и на детския труд. Само така ще имаме един независим орган, който ще следи за експлуатацията на децата в помощните полета. И това евентуално ще повиши стандартите на живот както на всички работещи, така и на децата. Благодаря. Thank you. Now, Kader Благодаря, Кадър Ариф. Бих искал да благодаря за работата на докладчика. Все пак съм леко изненадан, когато чувам комисията и колегата Каспари, които говорят, че трябва да, казват, че трябва да бъдем прекалено предпазливи. Това са режими, които не могат да бъдат считани за демократични. Така че всички ние, като че ли, сме забравили нашата колективна памет. Преди само няколко месеца казвахме, че е интересно, от наш интерес да говорим с режима на Бен Али, с режима на Мубарак, същото казвахме и с режима на Аласат и така нататък и така нататък. За щастие, населенията на тези държави се разбунтуваха, за да могат да живеят в демократични общества и ние изведнъж казваме, че можем да работим с съответните режими. Същото става и с Узбекистан. Ние искаме демокрация в тези държави, но извинявайте, ние винаги сме водени от търговските интереси, дори в рамките на нашата комисия. А пък аз считам, че има някои ценности, които са част от нашите демократични общества, които ние представляваме тук. И не трябва да се ограничаваме до нашите малки интереси. И сега, като чуя предложенията, които са направени в а, проекто Становището, аз всъщност считам, че трябва да си извлечем някои полуки от това, което се случи в средиземноморските държави и същото се случва в момента и в Сирия. Благодаря. Um, lieber Kader, wenn du mich direkt ansprichst, dann... Господин Каспари, господин Кадер, ако ти ме апострофираш по този начин, аз не мога да не отговоря. Считам, че започна президентската кампания във Франция – а, а ти говори също и за ценности. Ценностите за мен са важни, но не трябва да забравяме и почтеността и рационалността. Не дей да твърдиш, че съм казал неща, които всъщност не съм казал. Не съм казал, че има демократично правителство в Узбекистан. Казах, че в тази държава има някои трудности, това е очевидно. Казах също така, че ние в рамките на нашата комисия трябва да направим така, че да имаме към Узбекистан същото отношение, което имаме и към другите държави. Тоест, ние можем да бъдем критични, да, с оглед на ситуацията, това е така. Но когато говорим за отношенията ни с други режими, с други правителства, които също са не до там демократични и които също не желаят да представят известни привилегии на техните населения, ние също си мерим приказките. Считам, че всички ние трябва да бъдем отговорни и тук говоря и от името на НП. Не желая да създаваме прецедент в този случай. Не трябва да подписваме един празен чек, трябва да имаме конкретни изисквания към тази държава. Трябва да поставим определени изисквания към Узбекистан, но тези а, изисквания трябва да бъдат реалистични. Очакваме също така и ясен сигнал от узбекското правителство, че са направени необходимите подобрения. Не можем да помогнем на местното население, ако нямаме търговски отношения с тази държава. Има и други деспотични режими в региона и ако Китай има отношения с тези държави, то това по никакъв начин няма да доведе до подобряване на демократичната ситуация в съответната страна. Не считам, че трябва да сочим с пръст ТНП в този случай. И не само сегашното френско правителство поддържаше връзка с правителството на Бен Али, ами и предишните. Благодаря. Има ли други, които желаят да вземат думата? Има се още някои групи, които не са изразили становище. Няма такива. Връщаме се пак на докладчика, господин Коташ. Очевидно има подкрепа за инициативата, но няма съгласие относно конкретните мерки, които са предложени. Благодаря, че подкрепихте този междинен доклад, колеги особено що се отнася до казаното от господин Каспариш, трябва да му обясня, че напълно съм съгласен с НЕК и винаги съм предпочитал да предлагаме моркова вместо тоягата, но след като отправихме две покани към посланника от тази комисия и негови отказ, смятате ли, че нещо ще се промени? Едва ли. Надявам се, разбира се, защото комисията каза, че ще имат среща с него другата седмица и се надявам на положителен изход и е, разбиране за позицията заета от парламента, но аз мисля, че те не разбират точно каква е нашата роля. Не разбират какво точно вършим ние тук. Това е основният проблем. На второ място, искаше ми се и комисията и съвета да разполагат с един добър инструментариум, едно средство, за да могат да се измият ръцете с нас, в крайна сметка. Да кажат, ето тук от парламента искат нещо, което да докаже, че има подобрения. Но много стрикно се придържам към това, което казах. Дълбоко вярвам, че не бива да има преференции за страни, които принуждават децата да работят и смятам, че ще се съгласите с мен – тази причина трябва да започнем едно а, разследване, едно проучване за използването на детския труд. Разбирам позицията на комисията, но според мен не можем да отстъпим по тази а, точка. Вие казахте, а, че има затруднение по отношение на проследяването в системата. Ние вече толкова дълго говорим за това и за тази система, че според мене трябва да призовем съвета да намери начин да има проследимост на изделията, за чието производство се използва принудителен детски труд. Трябва от някъде да тръгнем. Аз не казвам, че това трябва да стане сега, но трябва да има някакъв напредък. Както казах, вече готов съм да разгледам всички изменения, които колегите ще предложат. И в началото казах, че предлагам да направим заседание в Страсбург, за да намерим компромисно решение и да вървим напред. Положително е моето отношение. Искам да намерим най-добрите стимули, които да предложим на Узбекистан. Но има въпроси, по които, според мен, не можем да си затваряме повече очите. Благодаря. Thank you. So that... Благодаря. Приключваме по тази тема. Крайният срок за измененията ще бъде 2 септември на обяд. А, Даниел Каспари. Да, колеги, предлагам тази дата да бъде 1 октомври, за да имаме време да дискутираме. Това предлагате ви за измененията? За срока за измененията? Какво е точно вашето предложение? Не разбрах. Моето предложение е да имаме крайен срок за измененията до края на септември, началото на октомври, за да можем да се срещнем евентуално с узбекистанския посланник. Освен това, имаме нужда от повече време. Това е междинен доклад, нямаме нужда да бързаме. И както вече казах, смятаме, поне нашата група има нужда от повече време, за да изготви измененията, така че не можем да спазим този срок от 2 септември. Докладчикът какво ще каже? Да, а, благодаря. Гледам, гледам графика. Но един месец срок за изменение, това е необичайно. Мога да ви дам една седмица повече. Но нека да не забравяме, че ако закъснеем с една седмица за внасяне на измененията, това означава отлагане на гласуването в пленарна зала. Е, председателя. Мисля, че в такъв случай, въпреки че аргумента на господин Каспари е добър, виждам, че и аргументите на докладчика са добре. Така че какво ще правим? Един месец, една седмица? Какво да правим? Две седмици, например, да кажем. Компромис. Даниел Каспари. Още веднъж. Смятам, че всички сме наясно, няма защо да, да бързаме в тази тема. А, това е междинен доклад. Така че смятам, че ще бъде много по-полезно, ако водим по-задълбочен диалог между комисията и узбекските власти. Поне за сега този диалог е в началото си. И ще бъда много щастлив да видя отлагането а, на срока за измененията до следващото заседание, за да можем да имаме някакви конкретни а, информации мисля, че всички са заинтересовани такъв диалог да има и да го включим в крайния вариант на доклада. Значи, оставаме темата отворена. Отворена за относно крайния срок. Какво ще правим? Нека да изслушаме и някои други мнения. Катрин Бирда. Благодаря. Аз подкрепям господин Каспари е, защото аз също искам да чуя някакви резултати от страна на комисията относно дискусиите с Узбекистан. Така че поставяне на крайен срок преди следващото заседание ще бъде, ще, всъщност ще направи това невъзможно. И ние искаме да изчакаме, за да внесем нашите изменения. Така че вие сте по-скоро за един месец срок, така ли? Хелмо чул сега, други групи. Благодаря, господин председател. разбирам искането на господин Каспари, но бихме могли този доклад, примерно през септември, да го получим от комисията и да сложим крайния срок за измененията три дни след доклада, за да му позволим на докладчика по този начин да предвижи по-бързо доклада, така както е предвидено. Да, благодаря, казва председателя. Някакви други становища? Докладчикът. Благодаря, господин председател. Нека в такъв случай да имаме обмяна на становища на 19 септември. На 19 септември така иначе комисията ще ни докладва. А след това ще имаме заседание на 22 септември. И аз предлагам това да е крайния срок за измененията. 22 септември. Съгласни ли сте? Да. Да, много добър компромис, казва председателя. Поздравления. Well, the time for... И така. Време за гласуване. Имате 5 минути, за да могат политическите групи да приканят членовете си да заповедат тук за гласуване. 5 минути почивка преди да започнем гласуването. Колеги, изминаха над 10 минути. Моля ви, нека започнем. Както се разбрахме за това, заемете местата си и тишина. Моля, приключете с разговорите. Много ви моля. Пригответе си картите за гласуване. Така се споразумяхме. И започваме сега с гласуване на доклада на Кадър Ариф, точка 12. Много са измененията. За щастие постигнахме споразумение и съкръщаване на този списък. И така, 12-та точка, докладика на господин Ариф, първо компромисно изменение за. Не, извинете. Аз сбърках, казва председателя. Изменение първо, алинея първа, това е ново изменение от господин Хелмут Шолц. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Нека направим електронно гласуване. Това е 12-то изменение. За гласувайте. Имаме един социалист повече. Приключихме с гласуването и е прието изменението. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то за, против, въздържали се, приема се. 15. то Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето компромисно изменение за... Пак моля да ме извините. Изменение номер 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 изменение за, против, въздържали се, приема се. Правим електронна проверка. 25-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Аз гласувах, обаче се получи, че имаме един социалист повече, затова аз се отказах.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 Приема с 23 за, 2 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. И сега продължаваме с шеста точка. Имаше някакъв проблем. Because... И той се състои в това, че бях уведомен, за компромисно споразумение по време на тристранните разговори. Аз не присъствах на последното заседание, но бях информиран от докладчика, че е постигнато компромисно решение, обаче има изненада. Впоследствие Корепер изпрати техен вариант – който не съвпада с текста, по който бе постигнато споразумение по време на тристранната среща. И сега трябва да изслушаме докладчика, господин Яколино. Е, е Благодаря, господин председател. Да, именно така протекоха нещата. Имаше съгласие относно съдържанието. И може би при изготвянето на целия текст някои от точките не бяха правилно формулирани. Това са маловажни точки, така че мисля, че може в следващите няколко дни да преодолеем възникналите проблеми. Може би можеше да намерим решение. Е но съвета не е представен на днешното ни заседание. Надяваме се на следващото заседание да разполагаме с ясен документ. Благодаря. Is, uh, are... Да. Вярно разликите са минимални, така че съм съгласен с вашето предложение. Така. Ще се опитаме да решим тези проблеми с съвета, да изгладим разликите и ще отложим в такъв случай гласуването. Благодаря, Салваторе. Благодаря за доброто сътрудничество по време на трилога и за постигането на съществени компромиси със съвета. И така, нека да пристъпим към точка 7. Това е процедура за изменение на отстъпките, списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването и към Европейския съюз, споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия. Аз съм докладчика. И, и така, имаме едно гласуване тук. Крайно гласуване, моля, гласувайте електронно. Electronic vote. Please vote. Моля, гласувайте. Uh, I'm going to close the vote. It is closed. And... Прекратяваме гласуването и приема се 25 души за, един, един въздържал се, няма против. И така. Нека да пристъпим към точка 8, абсолютно същия случай, само че този път споразумение между Европейския съюз и Аржентина. И така става въпрос за процедура, за промени на списъците. И така, моля, гласувайте електронно. Okay, is closed. Край на гласуването. Същия, не, не същият резултат. 26 за, 1 въздържал се. Приема се. И третият случай, този път абсолютно същото съдържание, същия докладчик, но споразумение между Европейския съюз с Австралия. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. И този път единодушие 27 гласували, 27 за. А сега пристъпваме към Точка 10. Отново процедура на съвета. Търговия с стопански риболовни продукти между Европейския съюз и Палестина. Докладчикът е Мария Елени Копа. Имате думата. Благодаря, господин председател. В началото на лятната почивка получих мейл от госпожа Дрикене, докладчика в сянка на НП, където се казва, че има изменение за отхвърляне на споразумението и че ако няма промени, нанесени от наша страна, ще стане така. Но в крайна сметка изменението беше отеглено. Но нека да ви кажа, че тук не са позволени изменения разбираме също, че това не е стандартна процедура. Отбелязах много пъти пред много инстанции, че нашата ще е приоритет като група и като Европейски парламент е да имаме споразумение с палестинските власти и че в никакъв случай ние не можем да оставим палестинците едва ли не заложници на всякакви други съображения. Така че ви моля не подкопавайте позицията ми или позицията на групата. Смятам, че в никакъв случай ние не трябва да създаваме прецедент за бъдещият период. Благодаря. Благодаря. Разбирам, че вашето изменение е отегли на господин Каспари. Да. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на госпожа докладчика за изменението, което е включила в, измен... в обяснението на мотивите. Но няма придушаваща резолюция към тази процедура и ние, следователно, нямаме възможност да направим никакви изменения и никакви писмени забележки. И от името на докладчика Сянка искам да кажа, че съм признателен за това, че ни улеснихте работата. И смятам, че така можем лесно да приключим процедурата. Имаш оттеглено изменение, убеден съм, че това е най-доброто. И съм доволен от резултата. Изменението на НП, доколкото разбирам, е оттеглено. Така че, нека да гласуваме за проекта за препоръка. И така. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Close 27 votes. Край на гласуването 27 за, единодушие, поздравление. Поздравление на комисията. Благодаря на всички, които са допринесли за преодоляване на разногласията в този доклад. И сега точка 11. Това е приемане на предложение за резолюция, постигнат напредък в преговорите относно програмата за развитие от Доха. Както знаете, беше решено да се изготви предложение за резолюция а, в рамките на преговорите с а, СТО и предстоящата конференция през декември в Женева. Изготви се такъв проект, имаше определен брой изменения. И преговорите между политическите групи постигнаха компромисни изменения, които упростяват много гласуването тук по този важен текст. И така, нека да пристъпим към гласуване по точка 11. Изменение 1 от точка от преамбюла А на Робърт Стърди. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Amendment number 7. Гласуваме изменение 7. Amendment 7. Vote is open. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Не. 10 отпада. Да, 10 отпада. Защото приехме 8. Стигаме до изменение 11. Изменение 11 на Хемо Шолц. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърли се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шестнадесето изменение. За. Против. Въздържали се.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 въздържали се, приема се. 39 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Разделно гласуване в две части. Първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за. Против. Сдържали се. Приема се. А, искате да го проверим. Добре. Гласуваме електронно 43-то изменение. Край на гласуването. 43-то изменение. Прием се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 26 за, един въздържал се, един против. Поздравления за докладчика. А също и за докладчиците за крайните компромиси. И така. Точка 13. И така, доклад от Питър Щастни. Позиция на парламента относно проекто бюджета на Европейският съюз. Ще гласуваме две различни неща. Първото са измененията по бюджетните редове и след това Гласуваме по становището, което придружава бюджета. И така, да започнем с гласуването на бюджетните линии. Uh, amendment number 7025. Изменение 7025 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека направим електронна проверка. Гласуваме 70-25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 70-27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1 за, против. Компромисно изменение 1. Повтарям. Гласуваме в момента компромисно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. И с това приключихме гласуването по бюджетните редове. Няма да има окончателно гласуване. Минаваме към гласуване на проектостановището. Започваме с изменение номер едно. и второто, защото те са идентични. Ще ги гласуваме заедно Изменение 1, изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме електронна проверка на изменение номер 4. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение номер 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Правим из електронно гласуване на изменение номер 5. Край на гласуването. Остава. Изменение номер 6 и 7, те са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието е становището с 23 гласа за. Нямаме гласове против. Имаме петима въздържали се. Поздравявам Петър Частни за успешно завършената работа. И с това приключихме с гласуванията. Благодаря ви. Нека сега, колеги, не сме приключили с заседанието все още. Давам ви две минути, за да настъпи тишина в залата. Умолявам ви да приключите с разговорите извън залата. Leave the room as swiftly as possible. Моля да напуснете залата, възможно най-бързо. Uh, uh, Колеги, госпожи и господа, моля за внимание. Причината за забавяне на възобновяване на нашите разисквания се дължи на това, че чакаме директор от комисията, който да се присъедини към нас. Моля ви за тишина. Служете край на вашите разговори, дами. Та изчакваме. И сега нека преминем към 14-та точка размяна на мнения по едно становище от АФЕТ за препоръки към съвета комисията и службата за външна дейност по преговорите във връзка с поразумението на асоцииране между ЕСЕ и Украина – Комисията АФЕД са решили да приемат препоръката и ние решихме да се намесим с едно становище. Става дума за размяна на мнение. Докладчика е Павел Залевски от НП, председател на комисията в същото време. Седнал е тук от ляво до мен, крайно ляво. Не, провокирам го тук, Павел. И така, сега му давам думата, след което ще продължим с обсъждане. Павел, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за въведението. Госпожи и господа, сега ще премина на полски език. Днес ще направим първа размяна на мнения – по едно становище, което е свързано с економическата част на споразумението за асоцииране на Украина към Европейския съюз. Това е едно разширено споразумение за свободна търговия от няколко години а, така тези преговори. Миналата година ускорихме работата. Мисля, че остана още един рунд, с който ще приключим през септември. И двете страни биха искали а, преговорите да приключат. Може би е преждевременно тук да отправяме поздравления за всички и да кажем, че сме постигнали успех, но а, време е да поздравим комисията за вложените усилия също така би трябвало да поздравим и украинската страна. Тъй като имаше известно забавяне, но напоследък украинската страна ускори работата си и хода на преговорите и сега съвършенно ясно виждаме, че украинската страна би искала да обърне поглед към Европейския съюз. Това споразумение, за което иде реч, ще подпомогне економическата интеграция между Украина и Европейския съюз и приемането на европейските стандарти в Украина. Естествено, някои важни последици ще има и за Европейския съюз, ако правилно съм разбрал. Това ще е единственото споразумение за свободна търговия, което ще приключи през тази година. С други думи, това е един много важен за Европейския съюз документ и ние ще можем да използваме економиите от мащаба, ще има увеличаване на търговския обмен в двете страни по споразумението. Изправени сме пред криза, но сега ще можем да увеличим износа за украинския пазар, който пазар е много важен. Украина има по-голямо население от Полша това въжи и за площа и Украина е по-голяма от Франция. Ето това доказва колко важен е този пазар и какъв голям потенциал би могъл да има за Европейския съюз. Според някои анализи, които бяха направени, споразумението също така ще доведе до увеличаване на заетостта в онези отрасли, които ще могат да изнасят повече стоки за украинския пазар. Споразумението ще има и положителен социален ефект. Така, например, ще имаме изделия, чието цени ще паднат за крайния потребител на пазара. Освен това ще бъдат гарантирани и а, различните стандарти за здравословен труд, условия на труд. Ето това са само някои от а, примерите за положителното отражение на споразумението, това ще се отнася до предимствата в економиката и социалната политика, но не бива да забравяме и някои други а, отражения, примерно в политиката национална и международна. Що се отнася до международния контекст, трябва да кажем, че споразумението за свободна търговия е част от споразумението за асоцииране и трябва да го разглеждаме с оглед на последните събития в Украина – бившия министр-председател Тимошенко бе задържана и има много известни имена сред политиците, които също са задържани или са следствени, или са в затвора вече. И би следвало тук да кажем, че за законът в Украина а, бива поставен в услуга на политиците и много колеги възразиха и имаха притеснение по отношение на това, което се случва. Госпожа Аштън също изрази своята загриженост относно това, което се случва в Украина. Ето какво е моето становище – ако имаме предвид положението в Украина като някакъв вид заболяване на демокрацията, най-доброто лекарство за това заболяване би било да подпишем това споразумение в най-кратки срокове. И споразумението, което ние разглеждаме днес за свободна търговия, е много важна градивна част от това споразумение, защото така украинските власти ще бъдат принудени да прием, възприемат някои европейски стандарти и при това положение ще бъде невъзможно да се злоупотребява с закона или пък да се прилагат а, закони в нарушение на тези стандарти. Ние сме за демокрация и ако искаме да помогнем и на предприятията в Европейския съюз, които биха искали да развиват дейност на украинския пазар и които днес страдат поради бюрократични пречки в Украина или пък а, поради липсата на някакви норми, ако искаме да постигнем всичко това и да подпомогнем всички тези субекти, най-добре би било ние да а, подпишем това споразумение за свободна търговия. Това е политическия контекст на споразумението. А, то има и своя международен аспект подобряване на отношенията между Украина и Русия, например. Това е безпредседентен въпрос защото ние сме изправени пред една ситуация, в която една държава, Украина, договаря споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, и новостта тук е, че се намесва трета страна, Руската федерация, която критикува Украина заради предприятите стъпки. Те не само ги критикуват, но отиват и по-далече. Те искат а, да откажат Украина от провеждането на тези а, преговори и се отправят съвършенно недвусмислени заплахи спрямо Украина. Русия, например, заплашва Украина да увеличи цените на природния газ, или пък да наложи някакви други условия, които отиват отвъд двустранните отношения между две страни. Как трябва да отговорим ние на това? Ако подпишем това споразумение, то тогава Украина ще бъде една по-благоденстваща страна, по-сигурна страна и сигурността ще се отрази и на други техни интереси и интереси на Европейския съюз. Трябва да предприемем всичко необходимо, за да противодействаме на натиска, който се оказва върху Украина, за да се откаже от преговорите за това, за това споразумение. Обръщам се към представителя на комисията сега и да попитам какви са възможностите за сключване на това споразумение през месец септември. И бих искал също така да ви попитам дали според вас украинските власти ще имат възможност да прилагат всички стандарти, които са предвидени по това споразумение. Освен това, подготвям един документ, който бих искал да ви представя по време на следващата ни среща. В този документ аз ще опиша практическото приложение на споразумението и също така възможностите за укрепване на демократичните стандарти и демокрацията. В Украина благодаря. Before... Благодаря. А сега, преди да дам думата на комисията, нека да изслушаме членовете на нашата комисия, ако има желаящи да вземат думата. Няма такива. Добре, пристъпваме към комисията. Роб Рупарт който е директор на Генерална дирекция търговия. Имаше въпроси, зададени от нашия докладчик, така че моля да отговорите. А също така, ако имате други забележки, моля, заповядайте. Господин Шлегел, първо. Благодаря. Господин Морейра, благодаря и на колегата Залевски. Първо, Нека да кажа, че напълно споделяме вашето виждане. Много е важно това споразумение и има големи печалби, ако мога така да ги нарека, както за Европейския съюз, така и за Украина. На този етап обаче имаме, както вие го казахте, още едно заседание на високо ниво през септември но работим възможно най-бързо, за да приключим възможно най-бързо тези преговори. разбира се, тук не става въпрос само за положителни страни, като свободна търговия и така нататък, но също така и като заличаване на разликите в регулаторните области, уеднаквяване на правилата за а, търговия, така както те са изисквани от европейския модел. Това е новото. И мисля, че това е много важен елемент от нашата стратегия и стратегията за източното а, сътрудничество. Разбира се, вие зададохте важни въпроси, например, докъде сме стигнали. На 13 юли имаше заседание, дадохме ви съответната информация, също времено продължаваме да работим, дискусиите е, продължават и е, както обикновено знаете, най-трудните щекотливи въпроси остават за накрая, така че и тук е, стана така. Ние не сме постигнали пълно споразумение по доста а, въпроси, например експортни мита. Някои от инструментите се използват от доста време вече в това отношение, но имаше обещания от украинска страна да отпаднат някои ограничения, което все още не е станало, въпреки че беше обещано преди няколко години. Разбира се, нека не забравяме, че Украина е много важна транзитна страна за руския газ. Спомняте си какво стана преди няколко години. Така че ние се опитваме да гарантираме абсолютна сигурност за доставките на транзитен газ през Украина. И има също така някои въпроси, свързани с пътния транспорт. Украинците ни зададоха важни въпроси, ако мога така да се изразя, и съответно ние ще се опитаме да им отговорим. Те имат изисквания по-специално техните пътни оператори да могат да оперират също така свободно на територията на Европейския съюз. Казваме всичко това, за да ви покажа, че все още имаме доста работа за вършене, но като цяло вече сме набрали скорост и голяма част от основните въпроси са разрешени. На края на септември ще има среща на върха по източното партньорство. И през декември ще има също така среща на върха само с Украина. Така че мисля, че до тогава ще се изчистят тези спорни точки. Зададохте и интересен въпрос относно капацитета по а, прилагане на практика от страна на Украина. Интересен въпрос, защото, например, а, относно някои лицензии за внос или пък за митнически лицензии, а, нещата не е, вървят добре. Тоест, дори и теоретични споразумения на практика не са толкова лесни за прилагане. Ние се опитваме да помогнем на Украина, да й предоставим помощ, за да се справим с тази ситуация. Има опити, което, което правителството прави. Това е по-скоро положителен сигнал, но все още а, имаме нужда от по-големи усилия мисля, че ще бъде много важно да имаме един редовен, постоянен контакт с Украина, даже и след а, срещите на върха, а също така и по-добро наблюдение, по-добър мониторинг. Относно Тимошенко и това, което става в политически план, няма да разискваме сега тук – ние разисквахме обаче правовата, правенството на закона и някои други подобни въпроси. Те биха помогнали, ако бъдат прияти. Но а, поне за сега тук сме се средочили върху търговията. И се опитваме да избегнем допълнителни щекотливи теми. И разбира се, има един друг въпрос по-геополитически, а именно а, някои се опитват да отклонят Украина от преговорите с Европейския съюз. И ние трябва да покажем на всички страни, които участват в този процес, че има избор и съответно, че ние предлагаме много повече в този избор. Надявам се, че отговорих на повечето от вашите въпроси. Разбира се, със сигурност ще ви държим в течение, защото след преговорите през септември ще има и други такива. На края на септември ще има също така заседание с заместник премиера на Украина. И Определено ще има още много въпроси, които ще се изчистят. Благодаря, каза председателя. Връщам се сега на представителите на нашата комисия. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на докладчика за уводните му думи. Считам, че той правилно подчерта изключително сложната ситуация, която е на лице при изготвяне на споразумението за асоцииране между ЕС и Украина. След като чух изложението на комисията, бих искал да задам един въпрос. Да установя дали правилно съм разбрал. Аз всъщност докладвам на Комисията за външни работи. И считам, че още на този етап трябва да се замислим върху следното. Когато говорим за търговско сътрудничество, това означава ли, че този въпрос всъщност е свързан между отношенията между Европейския съюз и дадена държава и води ли този процес до демократичен напредък в Украина. В едно проучване, изготвено от Съюза и публикувано през юни, се казва, че до 2016 година Украина трябва да затвори 25 въглишни мини. По този начин Украина трябва да приведе в съответствие своята ситуация с изискванията, наложени от Европейският съюз. Имаме обаче известно противоречие между настоящата ситуация и това, което се очакваше. Дали този доклад доведе до повече демокрация в Украина и дали не трябва да приобщим и украинските граждани в дебата. Не трябва ли по по-динамичен начин да се обърнем към украинските власти? Не трябва да караме Украина да предприема мерки, които да доведат до евроскептицизъм в Украина. Нали не това е нашата цел? Подобен вид мерки ще доведат до фрустрация сред населението. В споразумението се говори за реалните условия. Докладчикът заяви, че препоръките, които се съдържат в доклада, трябва да позволят на Украина да участва по-активно в дебата с Европейския съюз. Това беше препоръката. Не знам дали Опитът, с който разполагаме в това отношение, който бе натрупан в рамките на полското председателство, опит свързан с тази а, така наречена терапия, която пред, предложи полското председателство. Та не знам дали той трябва да бъде използван и в случая с Украина. Замислили ли сте се добре дали всички глави от споразумението за асоцииране, включително и главата свързана с търговията и свободния обмен, Дали тази глава е била обсъдена и дали всички аспекти са били включени в споразумението? Нашата група ще следи отблизо протичането на преговорите и целият преговорен процес, който ще протече на срещата на върха с Украина. Считам, че ако окажем прекалено силен натиск върху Украина, за да може тя да постигне желания резултат, ние всъщност ще получим обратния ефект – трябва да намерим правилния баланс. Необходимо е споразумението за асоцииране да включва всички аспекти, включително и аспекта за търговията. И моят въпрос към комисията е следният. По какъв начин възнамерява да действа комисията? Въпрос ми е отправен и към съвета. Каква ще бъде стратегията, която ще възприеме съвета в рамките на преговорите? Благодаря. Някой друг иска ли думата? Ако няма такива, давам думата на докладчика Залевски за заключителни забележки. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията, но също така и на колегата Хелмут за коментарите. Смятам, че част от въпросите, които тук бяха зададени, ще получат отговор на изслушването, което ще се организира от нашата комисия по економическите въпроси. Мисля, че то, то, това изслушване е предвидено за 12 октомври. Смятам също така, че следващата дискусия ще се проведе след като се завърши кръга от преговори и тогава най-вероятно ще бъдем способни да имаме по-ясна визия относно нашите очаквания от тези преговори. Що се отнася до Афет? ще ви представя нашето становище и ще очаквам следващите коментари. Благодаря. А сега, тъй като имаше зададен въпрос към комисията, нека да им дадем възможност да отговорят на колегата Хелмут Шолц. Шлегил Милс ще отговори. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Разбира се, осъзнаваме, че споразумението за асоцииране трябва да бъде разгледано в един по-широк контекст. Ние не желаем да а, упражняваме някаква шокова терапия в економически план. Всъщност, цели се внасянето на известни изменения. Изменения в митническите разпоредби, например, които ще се прилагат след 10-15 години. Желаем да окажем положително влияние. Например, главата, в която се уреждат ангажиментите и недискриминацията, ние призоваваме за участие, по-високо участие на гражданското общество приканваме гражданите да изразяват свободно своята воля и желания. Не ш... Считам, че споразумението трябва да доведе до по-равни условия за всички. Благодаря. Да, благодаря. Ще разглеждаме тази тема отново, тази тема отново на следващото ни заседание. И така, точка 15. Това е становище, водеща комисия АФЕТ. Препоръки към съвета, комисията и службата за външни отношения относно преговорите във връзка с споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Нашето становище тук е по економическите и търговски аспекти на споразумението. И нашият докладчик Лайма Лусия Андрикене, но тя не е тук и ще бъде заменена от Даниел Каспари. Давам ви думата. Uh, um, Благодаря, господин председателю. Искам да предам извиненията на госпожа Андрикияни тази сутрин, а, че няма да може да пристигне, тъй като е изпуснала самолета си и за това ще се изкажа от нейно име. Преговорите за ново споразумение с Грузия следва да бъдат започнати възможно най-бързи. Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Грузия. Става дума за 1 милион и 1 милиард и 300 милиона евро. Така че а, въвеждат се много ниски а, тарифи за промишлените стоки, нещо, което благоприятства стопанските субекти и подобряването на положението. Бихме искали да окръжим нашите грузински партньори да предприемат и други мерки, за да отговорят на изискванията за започване на преговорите. Освен това се отправи молба към комисията и съвета да разбротят по такъв начин мандата за преговори, че да има по-голяма гъвкавост на разположение на преговарящите за износ на сълскостопански стоки от Грузия за Европейския съюз, а също така и облесняване на търговията, преодоляване на търговските бариери и подпомагане и предлагане на стимули в областта на търговията. Благодаря. Някой желали ли да вземе думата по този въпрос? Павел Залевски. Е НП. Благодаря. Една важна забележка. Нека да не забравяме, че като съюз прилагаме специфични процедури към Грузия и очакваме държавата да изпълни едни предварителни условия, за да се отворят преговорите. Доколкото знам, това са много специфични условия използваме подобни процедури с други партньори. И Грузия трябва да отговори на тези изисквания. Е, ние обаче все така отчаяно очакваме. Но съвета ще реши все пак. Кога да започне преговорите? И въпросът ми е, към съвета. Какво е, каква е позицията на съвета по този въпрос? Защото се водиха дискусии в съвета и като че ли позицията ви не е ясна все още. Бихте ли ми отговорили на този въпрос? Мерси. Uh, Разбирам въпроса. Викам съвета. Uh, но ние все още чакаме представител на съвета. А такъв нямам, така че може би комисията ще се опита да ви отговори. М някой друг има ли въпроси? Няма. В такъв случай ще се обърна към комисията, господин Шегил Милс. Благодаря съвета наложи изисквания и предполагам, че скоро ще даде зелена светлина. Но все пак нека да кажа, че комисията предложи, и съвета се съгласи, някои от тези ключови препоръки за Грузия да се прилагат и за Молдова, и за други държави. Защото ние смятаме, че не можем да влизаме в преговори без специфич, постигната специфичната база. Нашите преговори и желания са много, за тези споразумения са много амбициозни, така че ще имаме нужда от едно съгласуване на законите и регулацията, било то различни хигиени условия, било то технически условия за сигурност и няма смисъл да отваряме нашите пътища за техните пътни оператори, ако не сме сигурни, че машините, които ще използват, примерно, отговарят на дадени технически изисквания. И мисля, че Грузия полага сили, особено през изминалите 6 месеца, да изпълни тези условия. А, имаше един доклад, изготвен средата на август, един задълбочен анализ – и а, преговорите скоро ще започнат. Смятам, че трябва да сме подготвени много добре, обаче за да не установим, че всъщност сме пропуснали да приложим е, някои от условията, което трябва да бъде базата ни за бъдещите преговори. Но смятам, че е постигнат значителен напредък и разбира се, на заседанието през септември със сигурност ще видим отделните становища, както в Европейския съюз, така и нашите партньори. Благодаря, казва председателя. Някакви други забележки от страна на докладчика, от заместващия докладчика Даниел Каспари? Не. Добре. В такъв случай ще разглеждаме това становище на следващото заседание през септември. Ще се върнем отново на темата. И така, точка 16. Посещение на делегация в Полша. И, както знаем, една делегация от тази комисия, начало с мен, отиде в Полша в края на юни. Вече имах възможност да ви кажа моето становище. Смятам, че мисията е много успешна – не само защото успяхме да изпълним всичко, което си бяхме набелязали, но също така и защото установихме ясната, а, ясното желание да си сътрудничим с, с полското правителство и тяхната решителност за конкретни действия. Така че смятам, че цялата делегация беше убедена в желанието за сътрудничество от страна на полското правителство, от организацията на посещението и от преговорите. Сега вече има писмен доклад. Един от колегите изготви доклада. Мисля, че доклада вече е много ясен за всички вас. Можете да видите детайлите на протичането на посещението. Искам да благодаря на членовете на делегацията, на секретарията, разбира се, както и на полските власти, които допринесоха за успеха на посещението. И ще подчертая също впечатлението си, че тези посещения, които се осъществяват в бъдещ, страната на бъдещото председателство на Европейския съюз, са много ползотворни. И именно за това предлагам от сега нататък да следваме същата тази схема и за в бъдеще. И именно за това предлагам по-късно тази година да отидем в Дания, защото Дания ще поеме следващото председателство на а, съвета на Европейския съюз. Някои от членовете на тази делегация, която беше в Полша, има ли да добави нещо към казаното от мен? Павел Залевски. Добре, заповядайте. Вие бяхте домакин. Имате думата. Волф Шолц, нещо да искате да добавите към казаното от мен? Не. Добре. Благодаря в такъв случай на всички. Имате доклада в писмен вид. И с това пристъпваме към заседанието на координаторите. Питах ги дали а, искат да започнем веднага с това заседание, нищо, че е малко рано. Да, доколкото виждам отговор е да. В такъв случай общото заседание е приключено и моля всички, които не са координатори, да напуснат залата. Заседанието на координаторите е при закрити врата.